интерпарламентарно заседание, провеждано по този дистанционен начин, за пръв път в историята. Но така или иначе отдава ни се отлична възможност да обменим опит и практика за подобряване на нормотворчеството. И важността на Дигитализацията, ако правилно чуваме оратора, става все по-съществена в законодателния процес, за което свидетелства и днешното заседание. То е особено важно, за да укрепи желанието ни законодателният процес, нормотворчеството да бъде в крак с времето. Малко техническа информация. Английски, френски, немски, испански, италиански, полски, български, гръцки, датски, унгарски, естонски и харватски са езиците, които се обслужват с симултанен превод днес. Говорещите е, по дистанционната връзка следва да поддържат звук и картина едновременно – противен случай няма да може да бъде осигурен превод. Когато желаете да вземете думата, вдигнете ръка виртуално със съответния бутон. Когато ви се даде думата, натиснете микрофона или бутона микрофон. Заседанието ще се предава на живо в интернет. Давам думата на представителя на Европейската комисия – по гражданско-правни и търговско-правни въпроси имате думата за 10 минути. Това е господин Грубишич. Уважаеми господин председател, членове на комисията, благодаря ви за възможността да се изкажа пред вас. И не само защото аз работя в звеното, занимаващо се с гражданското правосъдие и има отношение към приоритетите на комисията в областта на цифровизацията, но също така съм работил по гражданско-правни и търговско-правни въпроси в съдебната мрежа на Европейския съюз, която обхваща магистратите, съдиите от цяла Европа. Погледнах дневния ред и съпътстващата документация, която бе разпространена преди заседанието и, и дължа едно малко извинение – аз се занимавам само с гражданско-правното и търговско-правното съдопроизводство. Вашният дневен ред е далеч по-амбициозен. Е, смятате да разисквате административното право, по-широко законодателния процес на общоевропейско и национално равнище. Но това, че аз съм специалист по гражданско и търговско правни въпроси, ми дава едно особено предимство. Аз мога да поразисквам с вас предисторията, развитието и историческото значение на европейското гражданско и търговско правораздаване. Моля да проявите малко търпение, за да, за да видим, че а, принципите, а, е, на които се крепи това правораздаване, е, са валидни и предвид е, цифровизацията. Европейското гражданско и търговско право датира от преди малко повече от 20 години, 1999 на съвета Тампере. В Тампере се формулират няколко заключения на съвета и едно от най-важните от тях е признаването, че за да може Европа да бъде открита, отворена, без граници, със свобода на движение и установяване, затова е важно, но не само да бъде осигурено, осигурена възможност за физическо придвижване през граница. За да бъде движението действително, констатира съвета при 20 години, Гражданите и търговските дружества трябва да могат да се придвижват не само материално, не само физически, а и правово. Да могат да пренасят със себе си всички свои национални права и задължения. И през следващите десетилетия комисията и законодателите са изработили е, забележително законодателство. Днешното достояние на общностното право, благодарение на което гражданите могат да пренасят значителна част от правата и задълженията си през граница. С много добри резултати, трябва да кажа. През последните 20 години имаме сериозни постижения в това отношение и когато гражданинът желая да, да сезира съда, той обикновено не се натъква на никакви препятствия. Гражданинът може да упражни правата си пред съда с оглед на приложимото право. И до самото начало на тази година всичко беше наред. Към края на февруари, началото на март тази година обаче, съдебните зали започнаха да затварят врата поради пандемията и знаете, бяха затворени заведенията за хранене, кафенетата и така нататък. Да кажем, това не е чак толкова значимо, но представете си един съд, който затваря врати. Е, да вземем едно бракоразводно дело, е, единият съпруг е отвел детето на съпружеската двойка, да кажем от Полша, в Португалия. И не е като един ресторант да не може да ви нахрани. Е, когато съдът ви казва, не можем да заседаваме, е, обадете ни се след месец-два, пък кой знае, може и след година. И е, така е, е, се създаде едно безпредседентно в историята проблемно положение. За пръв път европейските граждани бяха лишени от гаранция, че ще могат да упражнят своите права в най-различни области на правото, семейното, търговското, наследственото, общо гражданското право – е, просто защото правораздаването не можеше предвид обстоятелствата да удовлетвори тези потребности. Положението, разбира се, не бе безисходно. Е, повече от 10 години комисията е наясно с необходимостта да се цифровизира правораздаването, за да бъде то и бързо, и ефикасно. И комисията много бързо прокара цифровизацията като приоритет в правораздаването още в началото на тази година, от което не следва обаче. Разбира се, че всички проблеми бяха решени отведнъж. За да се постигне фактическа цифровизация на правораздаването, е, за да могат е, европейските граждани и търговци да упражняват правата си, трябваше да са на лице няколко предпоставки. Първо, е, трябва да кажем, че е, е, вече има нормативна уредба в и търговското, и, и гражданското право, които имат своите е, сериозни цифрови компоненти. Нещо, с което можем да се похвалим е, без излишна скромност, е, е, са двата регламента приети миналата година. Единият за връчването на документи, другият за представенето на доказателства, в това число по е, цифров път. Е, вече е, документооборотът може да става по цифров път. От това не следва обаче, Е, че всичко е толкова безпрепятствено. Да вземем, например, един гражданин, който желая да сезира съд и, и не е в състояние да го направи, защото съдът е затворил физически врати. Една адвокатска кантора по същия начин. Може би е, не е в състояние да приема клиенти. И за напред е, трябва да стане възможно гражданина да общува с различни административни и съдебни органи дистанционно от дома си по цифров път е, при хармонизирани между държавите е, членки условия. Тук главно имаме два набора от задължения. Едните задължения са задължения на европейските институции. Трябва да се мисли за цифровата пригодност на бъдещите нормативни актове. Вече имаме много. Например, в семейното право, регламента за издръжката, е в значителна степен готов за цифров режим, тъй като съдържа е, редица образци на формуляри, които са общи за Съюза и могат да бъдат е, прилагани навсякъде. Очевидно, това в значителна степен облегчава цифровизацията. Разбира се, от това не следва, че всичко е наред. Европейските институции, всички от тях, трябва да държат сметка за възможността за цифровизация. Но от друга страна пък, държавите членки определено трябва да извлекат полуки от е, пандемията да имат предвид, че всяко новоприемано от сега нататък законодателство трябва да съдържа активно цифрово измерение. Председателят предупреждава оратора, че му остава една минута от определеното време. Казахме, че гражданинът може по един общ ред да общува с различните административни органи, това число съдебни, това ще остане празен звук, ако физически, технически гражданинът не може да осъществи достъп. И а, накрая ние Европейската комисия през последните месеци направи обзор на състоянието е, в е, администрациите и съдебните системи на държавите членки с оглед на цифровизацията, е, какво е направено, къде има все още празноти и пропуски. Тоест ние, ние се готвим за по-нататъчното развитие на това направление. С това ви благодаря. Благодаря ви още веднъж за вниманието и, и, за, и за възможността, която ми се отдава. Благодаря ви. Сега госпожа Нилсен. Датският парламент е приел закон за цифровизацията. Ние с интерес ще изслушаме госпожа Нилсен за вашия опит. Имате 10 минути. Благодаря ви за цифровизацията на администрацията в Дания. Кратко ще е моето изложение. Аз ще се опитам да осветля някои от основните въпроси и не на последно място тези от морално-етичен характер. Социалистическата народна партия, както може би някои от вас знаят, е част от коалицията на зелените в Европейския съюз. Дания е високо цифровизирана страна. Ние сме на между първо и трето място в редица изследвания, и световни, и европейски. Можем да проследим чак до 68 година на миналия век е, цифровизацията в Дания, когато са въведени цифрови социално-осигурителни номера. Е, е, Дания вече повече от 20 години вече съвсем целенасочено работи за е, цифровизацията на различните териториални нива на е, държавното управление. През 2001 година бе въведен цифровият подпис за е, физическите лица. не е възможно. Качеството на звукът не позволява да се преведе и половината от това, което казва ораторката. Така или иначе, гражданите могат да общуват с различните административни органи по цифров начин – когато се е, иска социално подпомагане, например, при промяна на е, местожителство. Всичко това може да става цифрово. Имаме и решения за гражданите с е, особени нужди. В това число в здравеопазването. Гражданинът може да направи, например, дистанционно справка за медицинския си картон, за цялата съдържаща се за него здравна информация, за здравния му статус, това кой поддържа тази информация. И това е само един пример през 2018 година тогавашните парламентарни политически е, партии е, приеха консенсусно режим на цифрова годност на новото законодателство. Е, в резултат от това тази спогодба между политическите сили, който и да има законодателната инициатива, при внасенето на нов нормативен акт трябва да държи сметка за цифровите аспекти. Ние подкрепяме е, това положение, но имаме и някои е, възражения. За нас е, е особено важно да се гарантират правата на гражданите и високата степен на защита на техните лични данни. Това е, се споменава в спогодбата между политическите сили, но, но ние не отслабваме вниманието си, тъй като е, всяко техническо нововведение води със себе си и някои морални е, въпроси, морални дилеми, които са пряко свързани с доверието на гражданите е, в е, властта, съответно в законодателната власт. И според нас в това отношение има, има какво да се направи. Едно е, обществено изследване от 2019 година сочи, че доверието на гражданите в способността на администрацията да борави надлежно с цифрова информация се движи около 60%, далеч под 100%. Е, междувременно ставаме свидетели на, на немалко скандали. Е, е, миналата година Е, е, е, информация, която е поддържана от полицейските органи и информация свързана с телефонни е, номера и, и връзки, е, може да е управлявана така, че да е довела до неправилно постановени присъди, което налага съответно преразглеждане на десетки и стотици дела допуснато е из... напълно е, невиновно изтичане на информация, например, за Китай, е, а тя първоначално е била насочена към Националния статистически институт и неща от подобен а, е, характер. А, през 2019 година една община близост до Копенхаген проведе експеримент, е, е, свързан с дълбочинен анализ на данни. Общината е могла да събере данни за гражданството на родители, за посещението е, при педиатри, за евентуална злоупотреба с е, психотропни вещества, дори за закъснения на читатели при връщане на книги в е, библиотеката. А, което поражда въпроси за е, личната неприкосновеност, за основите на правовата държава. Да не говорим, че подобен дълбочинен анализ на наличната информация не води до желания резултат, какъвто в случая е бил проследяване на е, непълнолетни в е, неравностойно положение. Тук, разбира се, трябва да споменем общия регламент на Европейския съюз за защитата на личните данни – ние все още работим да направим така, че цялото законодателство да е в съответствие с този регламент. Датският парламент междувременно въвежда някои ограничения, но междувременно личните данни на повече от 20 000 граждани бяха някак случайно, не е ясно дали в кавички или не, е, в, е, изпуснати в е, общественото пространство. И отново става въпрос за, за правоохранителна, социална политика на държавата, за защита на, на правата на деца, е, и, и процесът не е приключил, разговорът не е приключил. Е, непрекъснато трябва да се претеглят аргументите за и против, непрекъснато трябва да държим за защитата на личните данни и свеждането на събирането на данни до абсолютно задължителния минимум. Ние сме излезли със свои политически инициативи, например за е, това е, датската агенция за защитата на личните данни да бъде независима, тъй като тя по настояще е подведомствена на Министерство на правосъдието. И би трябвало тя да премине на подчинение или, или на, на, на, на пряк доклад на вниманието на законодателната, по-скоро, а не на изпълнителната власт. Председателят приканва ораторката да приключи. Имаме и други предложения. Както казах, политическите партии все пак не са единодушни по отношение на различните етически аспекти, е, но времето ще покаже. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Благодаря, госпожо Нилсън. Това, което казахте е много интересно. Това, което казахте е част от темите, които ще бъдат на вниманието на Европейския парламент всичко, което е свързано с данните. Ние мисля, че трябва да огледаме внимателно как да управляваме данните и как да защитим неприкосновеността на нашите граждани. Сега ще дам думата на нашите гости. Искам да помоля онези, които са се записали за изказване, да ни кажат от коя страна са и, да, и дали искат да кажат към коя политическа група принадлежат. Сега, две минути на един от нашите координатори, госпожа Мелхиор. Благодаря много. Благодаря на госпожа Нилсън за изложението. То ни показва какво можем да постигнем като общество ако администрацията започне работа по цифрово законодателство, за да се изградят съответните инструменти. Инструментите, които ни представи госпожа Нилсън, показва, че датското общество е, е цифровизирано и колегите от другите страни е, са очудени, когато посетят Германия. Дания ние разработихме инструменти в областта на данъч, семейното право, данъчното законодателство, без да е необходимо да посещаваш служба, без да подписваш физически нещо. Много е важно обаче правилата за защита на гражданите да бъдат създадени и да се спазват защото с цифровизацията и особено ако използваме централизирани бази данни, възникват сериозни рискове, ако не защитаваме правата на гражданите, свързани с защита на данните им. Ето защо е законодателството, което предлагаме в Европейския съюз за цифровата стратегия, е необходимо да се спазват от държавите членки, защото цифровизацията осигурява ефективност и полза за гражданите, не само при взаимодействието им с управлението, но и за да гарантира правата им спрямо гражданите така че аз очаквам да чуя дебата днес, защото ние трябва да разработим достатъчно добри закони и да участваме в контрола по приемането на законодателството. Думата има господин Куцирас. Добър, добър ден. Приветствам ви. Аз съм от гръцкия парламент, от партията Нея Демократия. Искам да представя напредъка, постигнат от моята страна в рамките на тази област. Вие знаете, че като асамблея, гръцкия парламент иска да подпомага економиката с, в центъра на която е човекът и да гарантираме всички права. Е, инвестициите в цифровизацията могат да помогнат економиката да се основава на данните. За да използваме възможностите, представени от технологията 5G, ние предприехме инициативи за модернизация на нормативната база. За да, тук включваме и преразпределение на спектъра. Е, законодателството, прието от гръцкия парламент през 2019 година е, включва пътна карта за разработване на инфраструктура и мрежите 5G. Гръцкият парламент гласува за нов, е, за нов е, закон за цифровизация. Той включва електронен подпис и нормативи за преминаване към мрежата 5G. В този контекст имаме намерение да обявим, да обявим на търк 5, е, спектър за 5G. Е, ще се разработят рискови фондове, е, за да се предоставят средства на нови фирми също така ние използваме всички цифрови инструменти за борба срещу фискалните измами и за насърчаване на обществените услуги в това отношение здравеопазването и, правосъдието. Създаден е национален портал за реформа на гръцкото законодателство. Става дума за електронизация на кодифицираното законодателство то ще бъде предоставено на гражданите. Бихме искали да знаем какви решения ще вземе Европейската комисия в, областта на административното правосъдие, тъй като тук има връзка с рамката за инвестиции, които искаме да създадем. Благодаря много. Благодаря много. Думата има господин Марадаес. Имате две минути. Искам да поздравя организаторите на този дебат и ораторите за техните изказване. Всъщност, мисля, че ние имаме е, нужда да надградим върху това, което е постигнато в контекста на пандемията. Един е, законодателен акт като акта за цифровия подпис би бил изключително е, полезен, но само ако се използват активно от гражданите и предприятията. Тези инструменти трябва да се използват все по-активно. Изправени сме пред нови предизвикателства. Бъдещия кодекс за комуникации ще даде някои от отговорите. Новите мрежи 5G ще се превърнат в реалност в повечето страни и ще създадат нови условия и нови начини за организиране на економиката и администрацията и борбата срещу неравенството. Имаме обаче и нови въпроси, нови предизвикателства, като реализация на на облачните компютърни операции. А тук най-голямо предимство имат северноамериканските фирми. Много важен въпрос е контролът върху данните, независимостта на данните. Ние нямаме европейски отговор на тези въпроси. Бих искал да попитам оратора за повече информация за опита в областта на извличането на данни, data mining. Това, е- тази дейност се извършва от силите на полицейските сили проблемът може да стане сериозен и трябва да се предвидят ограни... мерки за ограничение. Председателят призовава ораторът да се ориентира към приключване. Благодаря ви. Благодаря. Думата има господин Вос, координаторът на НП. Имате две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и за изказаните се до сега за техния принос към дискусията. Мисля, че е, развитието, е, това за което говорим е много вълнуващо, разбира се, но има и своите рискове на колега, който говори при мен, е, всъщност той попита дали е, ще е, дали ще трябва да се постави на разположение цялостното законодателство в цифровата област на, на държавите членки и как ще изглежда това във всяка отделна държава членка, понеже опита в всяка държава е различен и как е, да направим така, че всичко да, да, да вдъхва доверие и да гаран... у ползвателите, пък и да гарантираме киберсигурност. Как да направим така, че хората, е, да кажем, лицето, което а, е, да иска някаква електронна услуга е това, което се, се е идентифицирало, а, е, легитимирало достатъчно а, достоверно. Например, в А, как е, ще можем да, да е, работим на повече езици, да предлагаме услуги на повече езици на, на нашите граждани. Тук блок е, Веригата също ще играе съответна роля за е, киберсигурността. Как оценявате най-общо е, как преимуществата за нашите е, предприемачи, които ще трябва да получат съответна публичност някои техни действия и документи. Думата има господин Волкен, координатора на социалистите и демократите. Благодаря много, господин председател, колеги. Най-напред е, искам да благодаря на всички оратори е, този дебат е много важен в условията на пандемия, която предполага повече цифровизация. Ние сме за по-широко ползване на цифровизацията в публичната администрацията. Бих искал да изразя съгласие с това, че ние трябва да спазваме напълно стандартите за защита на данните и на неприкосновеността в, на съобщенията в електронната среда. Ние трябва да гарантираме, да, че няма да бъдат изключвани от тези, които нямат достъп до цифрови а, устройства и не са цифрово грамотни. За съжаление, техният брой не е никак малък. Това е причината, поради която трябва да използваме други альтернативи. Човешкият контакт винаги трябва да бъде вариант, така че никой да не бъде изключван. И освен това бих искал да помоля ораторите да е, уточнят дали тези въпроси са част от е, дебата в Дания. Благодаря и за да отговоря на председателя. Днеска се свързвам от Германия. Сега ще дам думата на нашите оратори. Ще ги помоля да бъдат кратки, не повече от две минути. Благодаря много за това, че ми дадахте думата. Благодаря и на депутатите за много местните въпроси. Първо, много се зарадвах да чуя, че в Гърция се разработва национална инфраструктура и във връзка с това как ще гарантира комисията подкрепа за такива проекти. Този въпрос не е толкова лесен, както може би изглежда. Комисията подкрепя и ще продължи да подкрепя цифрови инициативи в държавите членки, стига те да са част от европейската рамка. Както казах, има фонд за свързане, свързване на Европа. В продължение на години той финансира проекти в националните държави членки, стига те да са част от общата рамка за оперативна съвместимост в цифровия контекст. Комисията ще продължи да оказва финансова помощ на други ценни проекти. Що се отнася до разработването на инструменти в държавите членки, ще спомена и кодекс. Това е инструмент, разработен от държавите членки, признат от комисията институциите и финансово подкрепен в последствие. Комисията възнамерява да, да предостави контрол на и кодекс към Юлиса, за да разполагат държавите членки с възможността да извличат максимална полза. Що се отнася до самоличността онлайн в контекста на тези инструменти, всички тези инструменти и тяхната оперативна съвместимост винаги са били в областта на електронното правосъдие и се предвижда те да бъдат част от единното признаване на документи за самоличност. Това ще се доразвива и ако се развие по хармонизиран начин между държавите членки и институциите, ще осигурим не само сигурност на самоличността, но и сигурността на данните. Надявам се, че успях да дам ясен отговор на тези много важни въпроси. Госпожа Нилсен има технически проблеми, затова ще дам думата на друг гостенин Мигел е, Готерис, тъй като е, той е колега от Испанския парламент и принадлежи към същата партия, както и аз. Заповядай. Благодаря. Аз принадлежа към партията Сюдаданост, която е в семейството Обнови Европа. Бъдещето на Европа трябва да бъде цифрово. В противен случай няма да съществуваме, само че тук има и много предизвикателства. Много от тях вече бяха споменати. Идентификация, проверка на самоличността, надежни, гъвкави механизми, както и универсални инструменти, до които да имат достъп всички граждани. Някои от предизвикателствата вече бяха споменати. Унези, които все още не са онлайн, трябва да видим как да стигнем до тях. Понякога това може да е лесно, друг път по-късно. Някои услуги ще трябва да се предоставят, може би, по традиционния начин. Второто предизвикателство е свързано с селските райони областите, в които интернетът все още не е пристигнал. Е, отдалечените региони на Испания, например, смятаме, че това е сериозно предизвикателство. Защото ако искаме цифровизация, тя трябва да е за всички, така че е, ще трябва да осигурим възможности за всички. И тук е и моят въпрос за европейските бюджети. Като погледнем европейските бюджети, европейските институции, предвиждате ли конкретни инструменти за тези области, които имат проблеми за интернет свързаност и в които има економически проблеми? Госпожо Нилсън, имате две минути. Може би е, ще бъде по-добре да говоря без е, камера. А, е, ако говорите без камера, няма да бъдете преведена. Но и, заповядайте, имате две минути.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 Боя се, че не ви чуваме и не ви виждаме. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Чувате ли ни или не? Аз ви чувам. Имам проблеми с камерата и ще отговоря набързо на някои от въпроси.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 Коробейник, член на Конституционната комисия на Естонския парламент. Естония е добър пример за цифровизация на обществения сектор. Обществената администрация и правителството работят без хартия с гражданите, фирмите и предприятията и предоставят широк набор от административни услуги онлайн. Uh, at least uh, I don't see it, but uh, maybe at some point it arrives. So, uh... Аз не, нямам видимост, но надявам се, че вие ме виждате. Аз uh, съм бил от време на време, от 25 години се занимавам с тези въпроси, бил съм и депутат неколкократно, т.е. съм бил асистент и на депутати. Сега в момента виждате втория диапозитив, който ви дава представа за това къде се корени е, успеха в цифровизацията в момента. Миналата, е, в край на миналия век бе лансиран един проект, чиято идея беше да се въведе, въведат компютри и интернет във всички училища в Естония. Мисля, че 1993 година бяха първите практически стъпки в това отношение. Сега да минем на следващия диапозитив. Появиха се наистина много успешни предприемачи в информационно-технологичната сфера. Така че в момента Естония е водеща в е, е, побройката компютри на глава от населението. И по инвестициите в е, тази сфера ние сме, може би, на първо място в света на глава от население, разбира се. По този начин децата не успяват е, да се образоват, ограмотят в училище, е, научават се как да работят е, с компютри, което е по-важно обаче е самата им нагласа да живеят и функционират пълноценно в една цифрова среда. В началото на този век Естония в Естония се появиха доста а, млади начинаещи фирми. Този ни подход даде възможност да се придвижим напред по-бързо от други страни. Въведахме е, електронна идентификация, така че много хора можеха да е, се подписват онлайн и вече от 20 години и тогава имахме е, онлайн банкиране, още тогава, преди 20 години, почти е, всички е, хора можеха да оперират е, с банковите си сметки от е, вкъщи. Но каква е, какво е обяснението? Едно е, разумно, силно ръководство, пък и е, раз, което срещна разбиране сред хората, и е, които бяха убедени, че това е в тяхна полза. Основната причина за успеха на е, тези на електронното правителство е факта, че можеш да определиш самоличността на всеки потребител – За някои държави, Германия, например, това може да се окаже известен идеологически е, въпрос, е, е, да има всеки, всеки граждан да има ID карта, но това дава възможност на всички въпросни служби да обменят информация всяка, данните във всяка отделна служба са уникални. Нечи адрес, например, нечи адрес или е, други информация се съдържа в една служба и може да бъде изпратен от нея в е, другите, където е необходимо. Разбира се, други преимущества, нулева данъчна ставка за предприятия. Това е особено важно за IT компанията. Това ни помогна повече отколкото университ... услугите на академичните среди на Следващия диапозитив. Разбира се, основният ни проблем е, че започнахме рано и се учихме в крачка. Ако сега започвахме, нещата щяха да стоят различно, но тогава някакси бяхме пионери. сега не можем да се придвижваме толкова бързо, колкото някои африкански страни, които в момента е, лансират проекти. Но ние около 10 е, години въведахме една програма доста успешно. Например, хората да е, заявят потребителска сметка с картата си това се оказа много печеливш ход. Имаме доста данъчни постъпления от е, фирми, които ползват този метод. Тази година въведахме цифрово издаване е, по цифров път на виза е, на хора, които работят в Естония, но са граждани на друга страна. Опитахме се да създадем портал за държавни услуги, които могат да се използват от други. В даден момент държавите ще се превърнат в доставчици на услуги, според нас, и ние гледаме на себе си като клиенти в това отношение на други страни и се опитваме да се позиционираме. И сега последния диапозитив. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, uh, Mr. Благодаря, господин Корвеник, за много интересната ви презентация. Знам, че сте много зет, но сега ще дам думата на господин Коприва от Чешката република. Имате 4 минути на разположение. Chair, we have lost Mr. Kopriva. We are going to get in touch with him to try to... Загубим връзката с господин Коприва. Сега ще се опитаме да я възстановим. Благодаря. Тогава господин Берти, е, господин Берти, вие е, следите ли ни е, връзката? Имаме ли връзка? Можете ли да, се, да вземете отношение? Può spingere il pulsante speak, per favore? Grazie. Yes, can you hear me? Yes, we can, sir. Yes, we... Чувате ли? Да, чуваме ви. Имате думата. The presentation from the Estonian representative, Ms. Да, с голям интерес слушах изказването на господин Корбеник. Аз искам да ви се представя. Аз съм член на парламента от 18-та година. Опитваме се да цифровизираме в максимална степен публичните услуги, на които има право всеки гражданин. Ние се намираме в много различни положения в публичната администрация в е, Италия. 52 години е средната възраст на служителите там и се опитваме да, да въведем, да ускорим процеса на цифровизация. 2018 създадахме министър на цифровизацията и иновациите. Е, сега, Министерство на цифровизацията. Министър е господин Балтизано. The, the Както се каза, е, през последните години Естония е основен е, така е, привлича вниманието с своите постижения. Ние създадахме обаче един индекс, който ще бъде прикачен към закона за бюджета. Това ще се средства за цифровизиране на нашата обществен, публична администрация. Европейския съюз е, наистина напоследък е, настоява за е, политика на економии и това някак си ни върза ръцете и ни ограничи. Това попречи на държавата ни да инвестира в иновации. Но ако помислим за апликацията, която дава възможност да проследим и да открием, е, например, коронавируса. Е, това е един, една цифрова апликация, която може много лесно да се инсталира от всеки го не иска никакви усилия от потребителя, страна на потребителя, но също времено много усилия от страна на тези, които го въведаха. Ето това е една инвестиция, която ни помогна да е, победим коронавируса, да проследяваме случаите, така че ние сме се ангажирали с цифрови иновации в, за бъдещето на страната ни, за бъдещето на Европа и сме си поставили много високи изисквания в това отношение, за да могат същевременно гражданите да се чувстват по-близко до държавата и по-близко до публичната администрация. Благодаря, господин Бърти. Това е добър пример, но е примери на това как държавите членки не успяха още от самото начало е, да, да създадат една ам, е, взаимосъвместима апликация, с която да си помагат. Сега да дам думата на госпожа Александрова. Имате думата за две минути. Казвам се Анна Александрова и съм народен представител в Народното събрание от парламентарната група на „Граждани за европейско развитие на България“. Председател съм на Комисията по правни въпроси. Бих искала да отбележа напредъка на България в областта на електронното управление. След 2014 година България постигна значително развитие на нормативната, институционалната и технологичната рамка за електронно управление. Приети са Закона за електронното управление, създадена е Държавна агенция за електронно управление като орган за разработване и осъществяване на държавната политика за електронно управление. Също така е постигнато и съществено развитие на стратегическата рамка за електронно управление, като е актуализирана Стратегията за електронно управление 2019 – 2023 година и в нея са инкорпорирани водещите европейски принципи за електронно управление. В Закона за електронното управление са заложени основните принципи за електронно управление, като едно от тях е сериозните постижения, които направихме, е въвеждането на пълна отчетност и прозрачност на всички планирани и реализирани проекти и разходи за електронно управление в рамките на бюджетната процедура. Реално се прилага работещ механизъм за целесообразно изразходване на бюджета. На следващо място, в единния модел, който е разработен като функциониращ основен механизъм за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, който следва да бъде прилаган във всички административни органи, и към настоящият момент чрез електронния модел са разработени 374 електронни административни услуги. За запазването им са налични електронни форми, като над 28 500 са заявленията за електронни услуги от началото на 2020 година. Също така се преустанови за изискването на гражданите да представят на хартиен носител необходимите документи. На 12 най-често изискани от административно-удостоверителните документи, Това в това число свидетелството за съдимост, и администрацията премина към служебен обмен на данни, помежду си чрез средата за между регистров обмен на данни REGIX, поддържан от Държавната агенция „Електронно управление“. От 1 ноември 2018 година административните органи преустановиха обмена на хартиени документи помежду си и въведоха изцяло електронен обмен на документи. Работим по разширяване на функционалностите на единния портал за достъп до електронни административни услуги, така че всеки. Мисля Александрова, please finish. Моля, привършвайте, госпожа, госпожа Александрова. You're online again. Thank you very much. Благодаря ви. Сега даваме думата на господин Фос. Имате две минути. Натиснете копчето на микрофона, господин Фаус. Моля. Мистер Voss, the floor is yours. May I kindly ask you to press the... Господин, господин Вос, е, имате думата. Um, so far I've got some problems here with my uh, camera. Имам проблем с камерата. А, може би е, да дадете думата на някого други го, докато аз си оправя техниката. Добре, е, от списъка е, на изказващи се виждам, че е, господин Коприна е в заседание, няма да може да се изкаже. Господин Корвеник, който откри този панел, е, трябваше да си тръгне. Да напомня и на другите колеги, че са свързани е, и когато искат да вземат думата, да натиснат съответното копче, ще им дам думата. Сега да минем на, следващия, на следващата част от дебата. Добре дошла на госпожа Емили Карио, член на финансовата комисия на Националното събрание на Франция. Тя ще ни е, говори за е, закона, който се готви в това отношение, финансов закон, е, който ще е цифровизиран и съответно цифровите средства, които ще, е, инструменти, които ще се използват за неговото прилагане на практика. Имате две думи, госпожо Карио. Благодаря ви за тази възможност да споделим опита на парламентите от различни държави, членки на Европейския съюз. Ви знаете, е, Френската република е разработила няколко е, цифрови инструмента, развива ги от е, вече 30 и повече години и бюджетните, данъчните служби първи бяха цифровизирани, здравното осигуряване предвид милионите партиди, с които се занимава. Правосъдието обаче винаги е проявявало известна неохота – е, с оглед на основните права и свободи, с оглед на личната неприкосновеност. Е, от 1998 е, година у нас има закон за закрила на гражданина в отношенията му с държавата, така че държавата да няма несъразмерни права по отношение на, на гражданина, просто защото разполага държавата с информация за него. Между другото, този наш закон вдъхновява и последвалата директива на Европейския съюз от 1995 та година. Е, очевидно, закон е още от 68 А Въпрос за за съдимостта, той беше е, е, засегнат този въпрос от оратори преди мене вече от повече от 20-30 години много строго са регламентирани е, специалните разузнавателни средства от типа е, подслушване на телефонни разговори. Е, но във всеки случай трябва да признаем, че законодателството винаги е еволюирало след пореден медиен скандал. Е, у нас има е, Генерална дирекция за публичните финанси, която в началото на 21 е, век активно работи за цифровизация. И така се стигна до предварително попълваната от самата администрация данъчна декларация на лицата, е, която те могат съответно да коригират, ако желаят. И разбира се, възможност за подаване на данъчни декларации по електронен път, както физически, е, така и юридически лица. Е, днес, разбира се, един, един гражданин, който е на заплата и няма кой знае какви извънредни приходи, не е длъжен да прави каквото и да било повече, защото текущата информация за този гражданин така или иначе е налична е, и той просто потвърждава съгласието си с нея и толкова. Все повече такива административни отношения се реализират в електронното пространство. Преди две години е, по-нататък приехме е, законодателство срещу измамите и злоупотребите, е, в това число данъчните, е, който закон даде възможност за анализ на данни, за насрещни справки, кръстосване на, на информация от различни регистри, нещо, което бе безпредседентно във Франция. Става е, е въпрос за е, семейно състояние, принадлежност към определени съсловия, организации, фирмено състояние. Може също така вече кръстосано да се анализират данни, които са предоставени от гражданите доброволно в социалните мрежи. Пак за е, съдействие на е, правоохранителната дейност. Е, днес също така работим по здравеопазването. Тук голямото препятствие е медицинската тайна. Ние сме много ревностни пазители на, на, на тази лична неприкосновеност е, би било добре всичко това да се е, реши е, на, на общо европейско равнище, още повече, че някои местни общности в Европа вече са предоставили управлението на своите данни на облаци, на, на доставчици на тази услуга, намиращи се извън Европа и най-вече в Америка. А, ние, а, е, е, разбира се, във всеки такъв случай прибягваме до обществено допитване а, е, и трябва да кажем, че това е демократична стъпка напред. За пръв път парламентът се допитва широко до гражданите по повод на законопроект, давайки си сметка в същото време, че че допитването а, не може да заобиколи специфичното експертно лобиране, предвид строго експертната материя, която се третира. В самото обществено допитване по дадени текстове на закона близо 100% от отговорите постъпиха от от една експертна общност, е, в случая в, в Тулуза, просто широката общественост не би могла да има осведомено мнение по тези е, технически въпроси. Днес е, всички в Европейския съюз сме засегнати от пандемията – и е, тук е, е, френският парламент е поставен на максимално тежко изпитание на демократичните принципи, които той отстоява. Днес не можем да, да гласуваме по електронен път в Националната асамблея. Вотът се извършва с пълномощни е, и знаете, опълномощаването има своите граници. Е, не може една цяла политическа група да опълномощи го да гласува от нейно име. Е, ние неведнъж сме настоявали пред председателя на събранието, било то да прецизира системата на, на подгласниците, на пълномощните, пълномощниците за гласуване, или е, да въведе една система за електронно гласуване. А, още повече, че пандемията не си отива, както става ясно. А, и тя вече е, ни принуждава е, да работим по нови начини, та дори е, това днешно наше заседание е свидетелство за това. Е, също можем да кажем и за е, работата на Френското национално събрание. А, да не говорим за образованието, което е нещо съвсем ново и безпредседентно за френската образователна традиция – Нали, така че е, пандемията ни принуждава да се движим напред, но самия законодателен процес все още е, има какво да се желае по отношение на него. Е, ние създадохме една платформа, между другото, за, за граждански петиции, за по всякакви въпроси, които гражданите желаят да е, сведат до знанието на Националното събрание. Това вече става по електронен път. Но, е, знаете, е, административната най-малко традиция на Франция е, е вековна, е, е, разбира се, хартиена и трудно е, се е, е, преодоляват е, създадените нагласи, още повече, че тук възникват е, и аспектите от право в порядък за, за личната неприкосновеност, за правата и свободите <coughs> на гражданите. има какво да се желая, обаче, трябва да признае. Благодаря. Благодаря. В допълнение на френската картина ще изслушаме сега господин Маджови от Националната асамблея, член на Комисията по външната политика, по външните работи. Can you push the speak uh, button, Mr. Моля да натиснете бутона, за да ви видим и чуем. Да, картина има, няма звук. Не можем да ви чуем, господин Мажуби. Моля да включите микрофона си, просто да натиснете е, символа икона за микрофон, да опресните страницата. Now, can you try to talk? Do you hear me? Yes, we can. Yes. Чувате ли ме? Да, отлично. Добър ден, аз съм член на Националната асамблея бивш държавен секретар в правителството на Емануел Макрон, който се занимаваше, т.е. бях натоварен с цифровата област. Е, ще говоря само за ангажирането, за привличането на гражданите в законодателния процес. Имаме възможности и ограничения според нашия опит, Моята колега току-що ви запозна с възможностите за допитване до обществото, е, до гражданите относно цифровия закон или законопроект по-скоро. Но това отдавна, е, още от 2012 година, по повод на президентските избори, за първ път възникнаха въпросите за пряката демокрация, демокрацията на гражданското участие. И, и веднага възниква въпроса за това кой участва. В крайна във въпросното е, допитване е, се включиха не повече от 4000 респонденти. 4000 респонденти от 60, 65, 66 милиона граждани на страната. Е, разбира се, за първ път в историята на френското законодателство. И трябваше да си зададем въпроса за това кой е активен в подобно допитване. Да, някои от е, известните заподозрени е, лобита бяха много активни. Интересното е обаче, че се появиха и нови лобита Имаше две общности, е, които благодарение на това допитване прокараха решения в полза на въпросните общности и съсловия. Това първо са хората с увреден слух. Хората с увреден слух, те мобилизираха цялата общество, цялото общество, за да прокарат норми в закона е, по повод на цифровизацията, които е, да отчитат интересите и обстоятелствата на хората без слух. Е, това беше особен, особен такъв интересен напредък. Друга една подобна общност е, е, бяха продуцентите на електронни видеоигри, но и играчите в такива игри, които се мобилизираха широко във връзка с допитването по този закон. И от 2017 година, с идването на власт на президента Макрон, се направи немалко да се ангажира общественото участие. Как се прави това? Какви са механизмите за масовизиране на общественото участие? И един от е, най-масовите инструменти бе е, големия дебат е, след движението на така наречените жълти жилетки. Проведоха се широки дебати в цифровата сфера 2 милиона участници, 10 000 реални присъствени срещи, се състояха. 17 000 бележника бяха събрани с бележки на твърд носител, фактически на, на хартия на хората. Първо, трябва да се даде време. Второ, да се даде място. И трето, да се окаже подкрепа. Това, са, това е тайнат за да могат да участват хората, трябва да им бъде е, дадено необходимото време и най-напред да им се обясни защо да участват как да участват. Да се помогне на хората да изяснят собствените си идеи. И това, не, това отнема седмици. Това иска време. Е, на хората трябва да се даде месец няколко месеца, ако е необходимо, за да се организират и да се включат интелигентно, било то цифрово или не. Вторият момент е осигуряването на мястото. Колкото се може повече места трябва да са открити за участие. И говорихме за електронното пространство, толкова по-важно, Хората трябва да могат спокойно, без непременно да се идентифицират, да участват в електронното пространство, да, да дадат своята гледна точка. Обаче има и хора, които нямат достъп до електронното пространство, не могат да боравят с него. Трябва да се създаде физическо пространство, в което да се съдейства – на участниците. И на трето място подкрепа. Време, място, подкрепа. Не е лесно, не, не, не е обичайно един обикновен гражданин да се включи в законодателен процес. Нямаме този навик е, у нашите граждани. А, и и, и това, това изисква време и усилия, но те си струват по време на големия дебат е, председателят прекъсва, за да напомни на оратора, че е изчерпал времето си. Та така, както казахме, време, място и подкрепа. Това трябва да се запомни за насърчаване на общественото участие. Благодаря ви, благодаря ви за интересната гледна точка. Колегата от групата Обнова или Обнови Европа, господин Сежурне, но господин Сежурне не се е включил. Следващият е, колега от Португалия има две минути господин Магалайш. Благодаря ви. за всичко казано до сега. Нас, у нас е, положението е сходно. Ние имаме програма наречена Simplex. Е, за, за упростяване и премахване на бюрократичните процедури и замяната им е, с нови и, и, и цифрови е, процедури. А, а се, се създава и необходимия технически цифров инструментариум за облегчаване на гражданите до, на, на достъпа на гражданите до услуги в данъчната сфера, е, например, знаете колко сложна може да бъде данъчната процедура. Сега нещата са далеч по-прости и голяма част от, от, от работата се поема от, е, от администрацията. А, възниква въпроса за, за осведомеността, за грамотността на потребителите и ние насочваме вниманието си към подпомагане на, на уязвимите, на, на онези, които са лишени от възможност да участват цифрово. Но проблемът е, може да бъде решен само при условие, че е, комуникациите, е, връзките технически в страната е, са такива, че покриват цялата територия. Е, не, не винаги е така у нас и ако всички граждани е, е, разполагат с необходимите базисни умения. И ние скоро е, ще приключим работата по една харта на основните права в цифровата сфера и, и ще дефинираме недвусмислено е, насоката на обществената политика е, в тази област. Европейският отговор, разбира се, също е решаващ. Е, законът за цифровите услуги, прият наскоро, надяваме се, ще способства за това. <coughs> И, и е, участието на гражданите на, на следващо място е също така е, съществено. Е, като участието започва с достъп до информация, с достъп до в случая парламентарните разисквания, до парламентарната документация, на различните е, подготвителни е, етапи на, на процеса. Безплатен достъп, разбира се, до всичко това. А, а на страницата на Европейския парламент, е, на нашия, на португалския парламент, прочим, е, всеки гражданин има възможност да внесе петиция до парламента. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор да видим дали е, се е свързал и дали желая да се изкаже. не виждам други желаещи да се изкажат. Аз бих искал да задам един въпрос на нашите колеги. Нещо подобно преди доста време стана в Испания през 2007 година, но така и не се реализира до край. Започнахме цифровизация на, на администрацията, но, но главният проблем беше грамотността на, на бюрократите. Оказа се, че е, дълго време и усилия трябва да бъдат положени за е, обучение на, на, на самия държавен служител – е, че той самият се нуждае от един минимум знания за поравене с новата среда. Господин може би да отговори 2-3 минути. Е, когато е, общуваме с синдикални представители на държавните служители във Франция, наистина си даваме сметка, че е, те не са достатъчно обучени, но пък у дома си всички ползват и Фейсбук, и, и WhatsApp. Оказва се, че на работа в канцеларията цифровите средства, които им се предоставят, са по-низко ефективни и ефикасни от битовите, с които боравят вкъщи. Така че не става дума само за, за грамотност. А, не може най-малкото да се иска от един държавен служител да а, а, има широки познания, да бъде на, на нивото на очакванията, а, а, без да бъде снабден този държавен служител с информационните средства от последно поколение. Вторият проблем, разбира се, е за нагласите, за, е, за отношението е, е, и, и, и специално а, някои хора а, трудно се разделят с старите си навици, ако щете с а, а, изградената структура на отношенията в едно ведомство. или е. Е, напоследък подхождаме по този начин, въвеждайки е, една цифрова мрежа, е, една цифрова структура на административните отношения вътре в дадена служба, ние се стремим да дублираме, да запазим старата физическа структура. Преди да дам думата на госпожа Карио, виждам, че координаторът господин Фос от ЕНП иска думата. Имате две минути. Благодаря, господин председател. Анализа, който чух е, току-що е, на френския опит в това отношение, се отнася до участието на гражданите и как могат да бъдат въвлечени те в законотворчеството във Франция. Проблемът е, е очевиден, до каква степен имат те достатъчно знание и опит, е, е, къде е границата между политическия момент и е, познавателния. И тук възниква въпроса дали това удължава или скъсява процеса на законотворчество и дали има опасност някакси да се съкръсят, е, да се скъсят и ограничат нашите е, демократични структури. Защото тук е, времето, факторът време играе доста важна роля. Thank you very much, Mr. Bo- благодаря, господин Вос. Госпожа Карио има думата за две минути. А господин председател, тя си е тръгнала. Добре, благодаря. Преминаваме към следващата част на заседанието. Искам да приветствам с добре дошла професор Кулман, университетски преподавател и заместник председател на Националния съвет за контрол върху законодателството в Германия. Тя ще говори за връзката между пандемията COVID-19 и необходимостта от ускоряване на цифровия преход в Европейския съюз и на ниво отделни държави. Благодаря много. Подготвила съм някои слайдове. Структурата на изложението ми е както следва. Най-напред ще представя модела за по-добро законотворчество в Германия. Ще представя работата на съвета, който, чийто заместник представител съм. Е също така е, цифровата администрацията и ролята по време на пандемията. И накрая ще спомена ролята на пандемията като катализатор на цифровизацията. Това беше споменато и от предишен оратор. Какво означава по-добро законотворчество в Германия? Нашият съвет е независим орган, т.е. не е обект на държавен контрол. Искам, нашата цел е нормативната база никога да не е по-сложна или по-скъпо струваща, отколкото е необходимо, за да се постигнат политически цели, както и цели, които са демократично легитимни. И така, ние сме независим орган в, Германс, в канцлерството на Германия, но няма иерархичен контрол от правителството. Съветът работи в съответствие с определен закон от 2006 година. Задачата ни е да подпомагаме и да контролираме правителството в областта на, по-добро, на по-доброто нормотворчество. Е, ние също така искаме да има административно упростяване, тук се включват цифровизация и електронно управление. Правомощията за преглед на нашия съвет. Как, както виждате, в центъра е проверка дали разходите и е, цената на нормативната база е предмет на контрол от е, определените държавни органи. Също така, транспониране на европейското законодателство, транспониране на директиви и други законодателни актове. Сега ще кажа няколко думи за спецификата на работата ни по време на пандемията. По-голямата част от регулаторната дейност на федералното правителство беше ограничаване на, зар... на заразата. Местните власти носят пряка отговорност, но бяха направени редица нормативни предложения от федерално ниво. възникна една специфична ситуация, именно е, регулаторните предложения и предложенията за социално-економическото въздействие на пандемията бяха договорени и координирани в рамките на няколко думи, т.е. имаше ускорено приемане на регулаторни актове и съветът в тези случаи се въздържа от оценка. държеше критериите за по-добро регулиране, принципите за по-доброто регулиране да се спазват от съответните министерства. в центъра на вниманието на законодателството по време на пандемията. Министерството на здравеопазването излезе с определени заповеди, имаше и законодателни инициативи в подкрепа а, на мерки насочени за запазване на заетостта, данъчното облагане и така нататък. Спря се конституционно определената спирачка за дълга. В резултат на тези законодателни инициативи и имаше значителни разходи за спазване на законодателството и Националният съвет за регулатарен контрол към днешна дата е изчислил, че има 9,9 милиона евро годишни разходи за спазване и над 790 милиона еднократни разходи за фирмите и гражданите. Това е свързано по-конкретно с заповедите за болниците, е, за центровете за интензивни е, грижи, но също така и за е, бизнеса и новото данъчно законодателство. До каква степен беше кризата катализатор за цифровизацията? В Германия имаме един проблем, а именно, че ние не сме на много високо, не заеме много високо място в класацията на цифровизацията. Виждате, в червено е средно е Германия, а в сиво средното за Европейския съюз. Ето защо кризата се използва като възможност да се предприемат инвестиции в цифровизацията на публичната администрация. Федералния парламент и федералното правителство излязаха с няколко инициативи в подкрепа на ускоряването на цифровизацията. Например, пакет за социална подкрепа, с който се въведаха нови възможности е, за цифрови заседания в трудовите съдилища, също така процедури в Бундестага за улесняване на виртуални заседания. И гласуването се, се основаваше на принципа на по-низкия кворум. Моделът е по-различен, отколкото във Франция. Обсъди се френския модел, но не беше постигнато мнозинство в полза на този модел. И затова беше намален кворума. Бяха въведени експериментални клаузи, които да е, дадат възможност е, за цифрово гласуване. И най- накрая пакета за економически стимули е, дадаха възможност на економиката да тръгне отново след кризата. Цел... Тук част от мерките са засилване на цифровизацията а, и работа по устойчиви технологии бяха предвидени 4,3 милиарда евро за цифровизацията на публичната администрация, в това число 3 милиона за въвеждането на местни електронни услуги. Местната власт играе ключова роля в предоставянето на услуги за гражданите. Друга цел на пакета за стимули е ускоряване на изпълнението на акта за онлайн достъп. До 2022 година над 600 услуги трябва да бъдат в цифрова форма. Това е по закон но с закона за онлайн достъпа ние трябва да ускорим дейностите, за да постигнем правно определената цел за броя на електронните услуги. Последния слайд е последният. Тук е, ви дава представа за организирането на дейността по спазване на изискванията на онлайн достъпа. Германия е федерална страна. Имаме три нива на управление. Между тях трябва да има взаимодействие. Целта е да се постигне висока степен на цифровизация и ефективни електронни услуги, електронни организационната структура е такава, че за всяка област на дейност, семейни, жилищни, данъчни, винаги има едно отговорно федера... министерство, както и местна власт, която е, има регионална власт, която отговаря за цифровизацията. Целта е тази дейност да се, да се подеме и от другите. Кризата е възможност за ускоряване на цифровизацията. Благодаря за вниманието. Благодаря. Думата има колега от Полша, госпожа Скантей. Госпожо Скантей, бихте ли натиснали копчето Speak? Чувате ли ме сега? Благодаря. За мен е чест, чест да участвам в днешното заседание и да говоря пред вас по това важно предизвикателство. Правосъдието е основна публична услуга и гражданите трябва да имат възможност да решават своите спорове и да отстояват своите права, в това число е по време на пандемия. Електронното правосъдие е начин за а, осигуряване на правосъдие. В Румъния се създаде, създадаха основи за по-съвремени мерки. Разработен е документа, на, а именно президентско постановление от март, според съответствие с който се създаде а, се обяви извънредно положение. съдебната власт получи правомощия. Съдебните дела се водят по цифров път и използваме система за представяне на документи, за да гарантираме достъп до реално и бързо правосъдие. Парламента прие закон – във връзка с успорването на санитарните мерки. Предоставя се онлайн помощ за гражданите и разбира се има електронно съобщение за всички правосъдни документи. Трябва да се поддържа баланса между две характеристики на правосъдието ефективност на процедурата и опазването на правата на спорещите страни. Благодаря на комисията за това, че провежда това седание в цифров формат. Цифровизацията е част от програмата на Европейската комисия за изграждане на цифрово бъдеще за Европа. Благодаря, госпожо Скантей. Думата има господин Байкай от, Хуан, от Унгария. Аз съм от Унгарския парламент и представлявам политическата група Фидеш. изслушах много интересни разходи, раз, изказвания по време на днешния разговор. С радост ще представя работата на Унгарския парламент от 90-та година насам. Ние въведахме редица инструменти, за да сме сигурни, че можем да използваме такива инструменти в ежедневната дейност на депутатите. През 2017 година бяха въведени няколко инструмента и искам да кажа, че нашата система получи наградата за най-добра практика през 2018 година. Награда беше връчена от Европейския институт за публична администрация. Що се отнася до самата система, тя предвижда помощ за всички членове на унгарския парламент. Тоест, депутатите могат да използват цифровите инструменти като част от своята работа. Що се отнася до защита на данните и сигурност на данните, не сме имали проблеми, всички данни съхраняват сигурно. И под, когато говорим за сигурност на данните, ние разработихме много добра система. Очевидно не всички са доволни. Никога не можем да бъдем достатъчно предпазливи, когато се създава една система от данни. Няколко оратори днес подчертаха един важен въпрос, а именно как да цифровизираме законодателния процес и да се изправим пред предизвикателствата, през които трябва да се изправим. Когато се говори за цифрови инструменти и цифровизация, каква е връзката с въпроса за конституционността? В е, цифровата област е, ние трябва да обърнем внимание на Конституцията и законодателния процес. Да не забравяме, че в е, цифровата епоха това не са просто инструменти, те променят света из основи, променят нашите взаимоотношения. И освен това, това са новости, които настъпват с главоломна скорост. Извинявайте, господин Вакай. Байкай трябва да ви прекъсна, защото заседанието трябва да приключи след две минути. Преди да приключим, искам да благодаря на всички оратори, депутатите от Европейския парламент и националните парламенти за интересните им изказвания на този много актуален дебат. Благодаря на е, служителите от Комисията по правни въпроси на Европейския парламент, които дадаха възможност за дистанционно участие в този форум. Много е важно демократичните институции да се адаптират към цифровия е, свят. COVID показа, че трябва да проявяваме новаторство в законодателната работа както каза председателя с Соли, вирусът не може да унищожи демокрацията, независимо от техническите трудности. Това заседание и предишните заседания вървят в правната посока. Ние трябва да бъдем по-амбициозни. Парламентът трябва да е на нив... трябва да съответства на изискванията на гражданите. Гражданите са все по-наясно с, законодателство, с въздействието на европейското законодателство върху економическите им социални и политически права. Економиката изпита въздействието и някои започнаха да въвеждат мерки за достъпност на публичната администрация. Всичко това е безпредседентно и кризата с COVID показва, че правителствата трябва да могат да работят в цифрова среда и освен това ние трябва да можем да законодателстваме с помощта на цифровизацията. Европейския парламент трябва да бъде водач в тези усилия. Имаме, имаме нужда от цифров законодателен процес и нашите е, документи трябва да могат да се използват онлайн. Трябва да засилим сътрудничество с другите институции в Европейския съюз и във всяка държава членка. В заключение, това, което чухме днес, ни напомня, че цифровизацията и законодателството трябва е, да спазват определени изисквания към формата, но също така и съдържанието. Имаме нужда от повече контакти с гражданското общество, гражданските организации и бизнеса, за да знаем как им въздейства засилващата се цифривизацията. Е, всичко това предполага политическа воля и сътрудничество, взаимодействие между различните сили в политическия спектър. По този начин ще е, засилим цифровизацията, ще бъдем по-динамични и ефективни благодаря още един път. Призовавам всички присъстващи да засилят сътрудничество между парламентите и ви призовавам да полагате усилия в тази област и в бъдеще. Благодаря ви за присъствието.